и е НП не могат да подкрепят компромиси 2 и 3, а е, е, социалисти и демократи подкрепят 1, 2 и 3 измененията. Може ли да започнем с, с, с е, гласуването или пък докладчикът може би иска да вземе накратко думата? Аз искам, казва докладчикът, да благодаря на всички колеги, особено на секретарията на вашата комисия. Ще видите, има много компромиси. Надяваме се те да бъдат подкрепени, защото са в името за преодоляване на климатичните промени. И така, 15... започваме с точка 15, както казах. Кой е за 67 изменение? За против, въздържали се, прието. 68 за, против, въздържали се, прието е. 69 за, против, въздържали се. Това не беше много ясно, нека гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Гласуваха ли всички колеги? Край на гласуването. Прието е. 70 за. Против. Въздържали се. Прието е. Четвърто за. Против. Въздържали се. Прието е. 71 за против, въздържали се, прието е. 72 за, против, въздържали се, прието е. 73 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 74 за, Ще проверим 73-то електронно. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 12 за, 6 против. Прието е. 4, 74. Е, за, против, въздържали се. Прието е. 76 за, против, въздържали се. Отхвърлено е изменението. Нека проверим. 76-то проверяваме електронно. Край на гласуването. 10 за, 13 против, отхвърлено е. Пето за, против, въздържали се, прието. 75 за, против, въздържали се, прието. 78 за, против, въздържали се, прието. 79 за, против, въздържали се, прието. 80 за, против, въздържали се, прието. Консолидирано изменение 1 за, против, въздържали се, прието е. Може да скочим на 96-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено е. 97. 96-то ще го проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 11 за, 14 против, отхвърлено. 197 за. Против. Въздържали се. Прието. 98 е. за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Ще гласуваме отново. Гласувайте ме. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Гласуваме за 98. Край на гласуването. 19 за, 8 против, 3 въздържали се, приятел. 99 за. Против. въздържали се, прието. 102 за, против, въздържали се, прието. 101 за, против, въздържали се, прието. 100 и 103, те са идентични. За, Против? Въздържали се? Нека проверим. Проверяваме 100 и 103. Край на гласуването. 24 за, 9 против, прието е. 104 за. Против въздържали се, отхвърлено. 105 за, против, въздържали се. Не е ясно, нека... Нека гласуваме за 105 електронно. Край на гласуването. 20 за, 17 против. Прието. 107 за. Против. Въздържали се. Прието. 106 за. Против. Въздържали се. Прието. 108 за. против, въздържали се, прието е. 109 против, ще видим. Електронно трябва да го проверим. 109. 109. Гласувахте ли? Край на гласуването. 22 за на 21. 110 за. Против. Сдържали се прието. 111 за. Против. Въздържали се. Прието. 112 за. Против. Въздържали се. Прието е. 113 за, против, въздържали се, прието 114 е. за, против, въздържали се, прието 116 е. за, против, Сто и шестнадцать.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 Кой е за? Против. Въздържали се. Прието е. 118 за. Против. Въздържали се. Прието. 117 и 119. Гласуваме ги заедно за. Против. Въздържали се. Прияти са. 115 за. Против. Въздържали се. Отхвърляме. 120 за. Против. Въздържали се. Прието е. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърляме. this was the next one. 122 dafür. 122 за. Против. Въздържали се. Прието е. 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 125 за. Напротив. Нека проверим. 125. Проверяваме го. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 127 за. Против. Въздържали се. Прието е. 128 за. против, въздържали се, отхвърлено Петър Лиза иска да каже нещо. Имам малка забележка към консолидираното а, изменение 2 и 3. <clears throat> Координаторите и докладчиците в Сянка получиха един имейл вчера, от докладчика на Комисията по правни въпроси. Сега въпросът е, е доста противоречив от правна и, научна гледна точка. И исках да ви припомня този имейл. Нека всички са информирани, има различни становища по въпроса. В този случай правната комисия на нашата на, парламента е взел становище, мнение, което може да бъде игнорирано, но колегите, които не искат да го игнорират, трябва да го вземат предвид, т.е. да гласуват против 2 и 3 и за 102 и 103. Просто исках да го напомня. Благодаря, Петър Лейзе. Нека да, да, можеше да се запитам, ако беше обратното, ако кажем ние на правната комисия какво да прави, какво би се случило тогава, но е, така или иначе искам да ви кажа, че аз не се чувствам длъжен да взема предвид това становище, така че вие сте свободни да гласувате както решите. И така гласуваме за консолидирано изменение 2. Кой е за, кой е против? Нека и моля, консолидираното изменение 2. Край на гласуването. Прието е с 35 на 20. И така преминаваме към консолидирано изменение 3. За. Против. Въздържали се. Прието е. Преминаваме към 136. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Осмо. За. Против. Отхвърлено е. Девето. Не, извинявайте. Извинявайте. А, колегите телефонират тук на около... Нека проверим отново изменение 8. Обърках се малко. Моля, гласувайте сега. Извинявайте, че ви прекъсна телефонните разговори. Край на гласуването. 56 за. Единодушно приемане. Девето на докладчика за. Против. Прието. 137 за. Против. Въздържали се. Прието. 138 за. Против. Въздържали се, прието е. 158-139. Заедно гласуваме по тези двете. За, против. Отхвърлени са. 10. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приети са. Прието е. 140. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, нека проверим 140 изменение. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 143. За. Против. Въздържали се. Прието. 141 за. Против ли се? А, не е много ясно за мен. Дали е отхвърлено или не, нека проверим. Проверяваме електронно 141 изменение. Край на гласуването. Двадесет са 37 против. 142 гласуваме сега против, въздържали се. Прието е 144 за, против, въздържали се. Прието е 11 за. Нека проверим. 144 проверяваме 144 Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. 10 за, 49 против. И така е, 11. 11-то изменение за, против, въздържали се, прието е. 145 за, против, въздържали се, прието е. 146 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 147 за, против, против, въздържали се, прието е 148 за, против, въздържали се, прието е 149 за, прието е 12 за, против, въздържали се, прието е 150 за, против, въздържали се, отхвърлено е 152 за, против, въздържали се, прието е. 151. 13. Прието е 13. Про... За, против, прието е 14. За, против, въздържали се, прието е 153. За, против, въздържали се, прието е. 154 пада и преминаваме към приложението. 155 са против, въздържали се, отхвърлено е. 156 за. А, искаме да, искате да проверим 155-то, значи гласуваме за 155-то. Край на гласуването. 29 на 29. Отхвърлено е. 156. За. Против. Въздържали се. Прието е. 157 за. Против. Въздържали се. Прието е. 159 за, против, въздържали се прието е 165 за, против, въздържали се. Колегите от социалистите и демократите не гласуват, затова гласуваме сега електронно отново за 157. Край на гласуването. 30 за, 20 против. Прието. 166 за, против. Прието е. 167 за, против. Въздържали се. Отхвърлено. 168 за, против. Въздържали се. Отхвърлено 169 за. 169 проверяваме го електронно. 169. Виждам, че ще е прието с голямо мнозинство. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. И така, 45 за, 30 против, един въздържал се. Моля ви, вдигайте ръка, така ще е ясно ще улесни работата ни. 169 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 169. Готови ли сте? Край на гласуването. 31 за, 28 против. Приятно. И така, 170 за. Против. Въздържали се, отхвалено. 171. За, против. Въздържали се, отхвърлено. 172 за, против. Въздържали се, прието е. 173 за. Против. Въздържали се. Прието. 174 за. Против. Въздържали се. Прието. 175 е. за. Против. Въздържали се. Прието. 176 е. за. Против въздържали се, прието. 177 за, против, въздържали се, прието. Е. Нека проверим. Нека проверим пак. Гласувахте ли? 50 на 9. Ясно е, че е прието. 178. За. Против. Въздържали се. Прието е. 179. За. Против. Отхвърлено. 180. За. Против. Въздържали се. Прието е. 181 за. Против. Въздържали се. Прието е. 182 за. Против. Прието е. 183 за. Против. Въздържали се. Прието е. 184 за. Против. Въздържали се. Прието е. 185 за против. Отхвърлено е. 186 за. Против. Въздържали се. Прието. Отхвърлено е. Отхвърлено. 187 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 188 за против, въздържали се, отхвърлено. 189 за, против, въздържали се, отхвърлено. 190 за, против, въздържали се, прието е. 192 за, против, въздържали се, прието е. 193 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 194 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 195 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 196 за. Против въздържали се, прието. 15 за, против, въздържали се, прието. 197 за, против, въздържали се, прието. 199 за, против, въздържали се, отхвърлено. 200 за, против, въздържали се, отхвърлено. 201 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 202 за. Против. Въздържали се. Прието. 203 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 204 за. Против. Въздържали се. Прието. 205 за против, въздържали се, прието. 206 за, против, въздържали се, прието. 207 за, против, въздържали се, прието е. 208 за, против, въздържали се, прието е. 209 за, против, въздържали се, отхвърлено. 210 за, против, въздържали се, отхвърлено. 211 за, против, въздържали се, приятел. 212 за, против, въздържали се, прието. 213 за, против, въздържали се, прието. 214 за, против, отхвърлено. 215 за, против, въздържали се, прието. 216 за, против, въздържали се, прието. 217 за, против, въздържали се, прието. 218 за, против, въздържали се, прието. 219 за, против, въздържали се, прието. 220 за, против, прието. 16 за, против, въздържали се, прието е. 221 за, въздържали се, Прието е. 222 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието е. И преминаваме към 228. Прието е. 229 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Прието. 244. Е. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 242. Е. За. Против. Въздържали се. Прието 238 е. пада. 240 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 241 за. Против. Въздържали се. Прието е. 245 за. Против. Въздържали се. Прието е. 243 за. Против. Въздържали се. Прието е. 239 за. Против. Въздържали се. приятели, 239 б за. Против. Въздържали се. приятели. И така компромис 7 за. Против. Въздържали се. приятели, 247 за. Против Въздържали се. Прието. 254 за. Против. Въздържали се. Прието 255 е. за. Против. Въздържали се. Прието е. Тип 19 за. Против. Въздържали се. Прието е. Продължаваме с 20 за. Против. Въздържали се. Прието е. 258. За, против, въздържали се, прието е. 260. За, против, въздържали се, прието е. 257. За, против, въздържали се, прието е. А, извинявайте, отхвърлено 259 е. за, против, въздържали се, прието е. 261 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, прието е. 262 за, против, въздържали се, отхвърлено. 264 за, против, въздържали се, прието. 22. Е. То пада. 263 за. Прието е. 266 за. Против. Въздържали се. Прието. е. А, 23 е оттеглено. 268 сега. За. Против. Въздържали се. Прието е. 267 за, против, въздържали се, прието е. 24 за, против, въздържали се, прието е. 269 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. Консолидирано измерение 9, 9 за,

и гласуваме за тях. За. Против. Въздържали се. Приети са. 286 за. Против. Въздържали се. Приета. 287 за. Против. Въздържали се. Приета. 289 за. Против. Въздържали се. Прието е. 288 за против, въз... въздържали се, отхвърлено. 27 е. за. Добре, добре. Нека проверим. Да проверим 288. 39 за, 21 против. Да, прието е. 27 за, против, въздържали се, прието е. 290 за, против, въздържали се, прието е. И така, десето консолидирано изменение за. Против. Въздържали се, прието е. И така, скачаме на изменение 300. За. Против. Въздържали се. Прието. 301. За. Против. Въздържали се. Прието. 305. За. Против. Въздържали се. Прието е. 303. За. Против. Въздържали се. Прието е. 304. За против, въздържали се, прието е. 302 за, против, въздържали се, прието е. 307 за, против, въздържали се, прието е. 306 за, против, прието е. 308 за, против, прието е. 309 за, против, въздържали се, прието е. 310 за, против, въздържали се, прието е. 311 за, против, прието е. 312 за, против, въздържали се, прието е. 313 за, против, въздържали се, прието е. 314 за, против, прието. 315 за. Против. Прието. 317 за. Против. Въздържали се. Прието. 316 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 318 за. Против. Въздържали се. Прието. 321 за. Против въздържали се, прието. 319 е. за, против, въздържали се, прието. 320 е. за, против, въздържали се, прието. 322 е. за, против, въздържали се, прието. 323 за, против, въздържали се, прието. 324 за, против, прието е. 325 за, против, прието. 326 за, против, въздържали се, прието. 327 за, против, въздържали се, прието. 328 за, против, прието. е. 329 за. Против. Въздържали се. Прието е. 330 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 332 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 331 за. Против. Въздържали се. Прието е. 333. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 334. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 335. За. Добре, нека проверим 334. Прието е. Имаше объркване, казва някой от залата. Председателят. Имаше объркване, не разбрах защо, как се породи объркването а, объркване в цифрите при превода. Добре, гласуваме електронно. За 334 изменение на Джули Герлинг. Готови ли сте? Край на гласуването. 38 за, 24 против. Така че прието е. 335. За. Против. Отхвърлено. 336. За. Против. Отхвърлено. 337. За. Против. отхвърлено. 338. За. Против. Въздържали се. Прието е. 339. Има колеги, които два пъти гласуват. Гласуват и за да, и за не. Така че нека видим за какво всъщност сме гласували. Гласуваме за 338 изменение електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 25 за, 35 против, отхвърлено е. 339. За. Против. Прието е. 340. За. Против. Въздържали се отхвърлено. 341 за. Против. Въздържали се. прията. 342. За. Против. Въздържали се. Прието. 343. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 344. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 345. За. Против въздържали се, отхвърлено. 346 за, против, въздържали се, отхвърлено. 347 за, Добре, нека гласуваме отново за 346. гласуването. 45 за, 15 против. Не се вижда от тук. 347 за. Извинявайте, то пада, пада. 348 за, против, въздържали се, приема се. Сега е компромис 4. Кой е за? Против. Прието е. И сега скачаме на 353. За. Против. Прието е. 355. За. Против. Прието е. 356. За. Против. Прието е. 358. За. Против. Въздържали се. Прието. 359 за против, въздържали се, отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, прието. 361 за, против, въздържали се, прието. 362 за, против, въздържали се, прието е. 367 за. Против. Прието. 368 е. за. Против. Въздържали се. Прието е. 369 за. Против. Отхвърлено. 34 е. за. Против. Прието е. 370 за. Против. Отхвърлено. 372 е. за. Против. Отхвърлено. 371 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 373 за. Против. Прието е. 374 за. Против. Прието. 375 за. Против. Прието е. 376 за. Против. Отхвърлено. 377 за. Против. Прието е. 378 за. Против. Въздържали се. Прието е. 379 за. Против. Въздържали се. Прието е. 380 за. Против. Въздържали се. Прието е. 381 за. Против въздържали се, отхвърлено е 382 за, против, въздържали се, отхвърлено е 383 за, против, отхвърлено 384 за, против, прието е 385 за, против, прието е и така, преамбюла 35 за, против, прието. 36 за, против, отхвърлено. 37 за, против, прието. 40 за, против, въздържали се, прието е. 41 за, против. Прието е. 42 за, против. Прието е. 43 за, против. Прието. 45 за, против. Отхвърлено. 46 за, против. Въздържали се. Прието е. 44 за, против въздържали се, прието е 47 за, против, въздържали се, прието е 48 за, против, въздържали се, прието е 49 за, против, въздържали се, прието е 50 за, против, въздържали се, е отхвърлено. Трето за, против, въздържали се, прието. 61 за. Против. Прието. 62 за. Против. Прието. 63 за. Против. Въздържали се. Прието. 64 за. Против. Въздържали се. Прието. 65 за. Против. Въздържали се. Прието. 67 извинявайте, казва 66 Прието е и то. И сега гласуваме целият доклад електронно. <clears throat> Моля, гласувайте сега. Гласуваха ли всички колеги? Край на гласуването. 50 за, 1 против и 10 въздържали се. Поздравление за докладчика. Dann bleiben wir bei dem Berichterstatter und jetzt. Оставаме със същия докладчик. Точка 17 от дневния ред. Става дума за а, 28 се отхвърли. Искате проверка. Добре.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 по 85-то изменение. Електронно гласуване. Край на гласуването. 17 за, 44 против. Съвсем ясен резултат. Отхвърля се. Продължаваме с 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за,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 95 са против. Въздържали се. Приема се. 96 за против. Въздържали се. Приема се. 97 за против. Въздържали се. Приема се. 13 за против. Въздържали се. Приема се. 98 за против. Въздържали се. Приема се. 99 за против Въздържали се. Приема се. 101. Кой е за? <clears throat> Против. Въздържали се. Приема се. 100. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 104. За. Против. Въздържали се. Приема се. Но иска ми се да проверим добре. Затова е електронна проверка. angenommen zu sein. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се.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 против, отхвърля се. Компромис 1, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Компромис две, кой е за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 120 за,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 132 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 120 само 21, прощавайте, за, против, въздържали се, приема се. А сега компромис 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 143. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 144 за, против, ще ви помоля да направим електронна проверка. По 144. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 31 гласа за, 30 против. Приема се. 146. Кой са. Е за? против, въздържали се. Проверка и по 146-то изменение. 146. 146. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 32 гласа за, 28 против, един въздържал се, приема се 145. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Електронна проверка. Готови ли сте с гласуването? Край. 38 гласа за, 24 против, приема се. 196 за, против,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 Не съм абсолютно сигурен. Много ви моля електронно гласуване по 54. Край на гласуването. 39 гласа за, 22 гласа против. Приема се. 56 за, против, въздържали се. Приема се. 57 за, против, въздържали се. Приема се. Едно за, против, въздържали се. Приема се. И накрая крайно електронно гласуване по целия текст. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 62 гласа за, няма гласове против, един въздържал се. Много, много сърдечно поздравяваме докладчика Кристиан Силвия Бусой. А сега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 50 и, 85 и 89 също. И така, 12. За. Против. Въздържали се. Моля, гласуваме електронно. Вие помолихте да се изкажете сега по време на гласуването. Ще се изкажете след. Съжалявам, уважаеми колеги. Ние тъкмо гласуваме и след малко ще ви дам думата. Не зная дали разбирате, но дали е,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 решението да не приемем се 63, 64, 65. Мисля, че решението е неприеме, неприемливо, дори като се има предвид решението на бюрото. 63 и 64 са сходни с 65. Ние не предлагаме конкретни суми за бюджета и това за мен е проблем края на краищата има решение на бюрото за момента да не се предлагат конкретни цифри, но аз имам друг го предвид с измененията. Въпросът е принципен за политическата ни позиция. И за това, независимо от това какво решим за ресурсите в многогодишната финансова рамка, програмата Life трябва да разполага с 1% от бюджета. Да не става дума за цифри от бюджета, а за чисто политически принцип. И за това не виждам причината нашата комисия да не гласува по въпрос. тя е достатъчно е, независима. Не мисля, че трябва да го изключим от гласуването. Благодаря. Благодаря председателския съвет и преговарящите решиха и то с мнозинство да не назовяваме проценти и да не залагаме цели, защото се намираме в преговорен процес и това трябва да го уважим това решение. В противен случай, ако желаете, обърнете се към тези органи, но аз ще се движа по линията, която е, по която сме се споразумели. И така, 86 е. за, против, въздържали се, отхвърлено. Консолидирано е. изменение 4 за, против, прието е. Реги 14 за, против, въздържали се, отхвърляме. е. Изменение 24 за, против, прието е. 89 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Нека проверим. Гласуваха ли всички колеги? Край на гласуване. 34 са, 27 против. Прието. 25 за. Против. Прието. 26-то с устно изменение. За. Против. Прието. 90-то. За. Против. Отхвърлено е. Не. Не ли? Добре, проверяваме. Веднага проверяваме. Готови ли сте? Край на гласуването. 24 против, 36 за. Така че, прието е. Значи, колеги, моля, давайте знак с ръка. 91 за. Против. Прието. 93 за. Против. Прието. Консолидирано изменение 2. За. Против. Прието е. Консолидирано изменение 3. За. Против. Прието е. И така, може да прехвърлим и отиваме към ИТРЕ 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. 106, 107 гласуване. А, извинявайте, те падат. Бюджет 8, 11. Не. Значи, 167, за това гласуваме. 167. За 167 гласуваме. Кой е за? Против. Въздържали се? Нека видим електронно, защото не беше ясно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 19 за, 38 против. Така че е отхвърлено. 168 за, против, въздържали се, отхвърлено. Бюджет 11 за, против, въздържали се, прието е. Реги 15 за, против, въздържали се, прието е. 119 за, против, Разтечали се, прието е. Прескачаме към 34.30 заедно. За, против, прието е. 122 за, против, отхвърлено е. 123 и 124 и Реги 17 за. Против. Въздържали се. Прието е. 125. Искате да проверим? Добре, добре, нека. Проверяваме 123, 124 и 17. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 37 за, 24 против. Прието. 125 и 126 те падат. 35 и реги 16. там скачаме. Извинявайте, реги, 9, е, реги 19, казва председателят. Те са приети. 36 и 312. За. Против въздържали се, приети са. Е 3.14 за. Извинявайте, 13 и 3, 13 за, против. Прието е. 3 И 3, 14 за, Чет, е, против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме за Итри 14. Готови ли сте? Край на гласуването. 29 за, 33 против. Отхвърляме Итри 15. За, против, отхвърляме. 37 и реги 20. За, против. Приятел. Реги 21 за, против, отхвърлено. Реги 22 за, против, отхвърлено. 130 за, против, отхвърлено. 129 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 131 за, против, Отхвърлено. 132 за. Против. Отхвърлено. 133 за. Против. Сдържали се. Нека проверим. Проверяваме 133-то изменение. Готови ли сте? Моля, прекратете гласуването. 31 за, 30 против. Прието е. Консолидирано изменение 8 за. Против. Прието. И реги 25 за. Против. Разтачали се. Прието. Реги 26 за. Против. разтачали се. Прието е. Реги 27 за против, въздържали се, прието е. 138 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Реги 28 за, против, въздържали се, отхвърлено. 139 за, против, въздържали се, отхвърлено. 140 за, против, въздържали се, отхвърлено. 141 за, против, Въздържали се? Нека проверим електронно. 141. Проверяваме електронно. Край на гласуването. 30 за, 31 против, отхвърлено. 42 за. Против. Прието. 43 е. за. Против. Въздържали се. Прието. 142 е. за против, въздържали се, отхвърлено. 143 за, против, въздържали се, отхвърлено. 144 и реги 31 за, против, въздържали се, отхвърлено. 44 и 145 заедно. За, против, въздържали се, прияти са. И сега консолидираме изменение 4b. За. Против. Въздържали се? Не е ясно. Нека проверим електронно. Край на гласуването. И така, отхвърлено е консолидираното изменение 4b. Сега гласуваме за консолидирано изменение 4а. За. Против. Сдържали се. Прието е. Нека проверим добре 4а. Готови ли сте? Край на гласуването. 33 за, 28 против. Прието е. И тъй. 4C е консолидирано изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е.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 За, против, отхвърлено. 166 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 48 за, против, въздържали се, прието. 170 е. с устно изменение. За. против. Въздържали се, Отхвърлена е. А сега гласуваме за 170 в оригиналната версия, без устното изменение. Кой подкрепя оригинал, оригиналния текст на 170 за? Значи повтарям още веднъж. Кой подкрепя 170 в оригиналния вариант? Без устното изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено е. Консолидирано изменение 5. За, против, въздържали се. Прието е. Добре, нека, нека проверим. Wir schicken Consolidated Amendment 5 elektronisch. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Гласувахте ли? 39 dafür. 39 за, 25 против. Прието е. компромис 6 за, против, въздържали се. Прието е. Компромис 7 за, против, въздържали се. Прието е. Процедурен въпрос ли? Добре. Господин председател, за 175-то изменение. То не е съвместимо с компромис 5, което току-що мина мисля, че изменението би трябвало да се гласува като допълнение. Допълнение към 175-то става дума за съфинансирането на, на по-низко развитите региони. А компромис 5 от друга страна не говори за този въпрос. Става дума тук за програмите за подкрепа на трети страни, на, на страните и на хабитатите, на местообитанията. А пак 175 не е съвместимо за това. Благодаря на колегата, но ние говорим с... А ние работим по списъка и се движим по него. И така, компромис 7. Кой е за? А, извинявайте, компромис 7. Не, го го гласувахме. 188 гласуваме сега. Кой е за? 188. Против. Прието е. 189 и 190 са паднали. 192 за. Против. Не е ясно. Значи гласуваме електронно по 192. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 24 за, 36 против, отхвърлено. 194 за. Против. Отхвърлено. 193 за. Против. Отхвърлено е. 195 за. Против. чали се. Отхвърлено. 52 с осно изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Реги 36 и 196 гласуваме заедно. За, против, отхвърлено. 197 с устното изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено. И така консолидирано изменение 10. Кой е за? Против, въздържали се, прието е. За 200. Стигаме до 200. Кой е за? Кой е против? Прието е. 204 за. Прието е. 201 и 3 и 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 202. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 322 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Желаете да направим проверка по и 22, моля. Гласувайте с електронни карти, край на гласуването. 22 гласа за, 35 против, отхвърля се. 203. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с бюджет 5. При мен е на 24-та страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Бюджет 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 3 на Халк. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4 Халк. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 3-1 за против въздържали се. Приема се. Реги 1 за против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 и Реги 2 идентични. Ще ги гласуваме заедно кой е за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-2 за против, въздържали се, приема се. Реги 3 за, против, въздържали се. Да направим проверка, казва председателят. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Ясно е, че се отхвърля, да. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 Реги 4 отпада. Реги 6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И 3-4 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 11,8. Реги за, против, въздържали се. Приема се. 12 изменение с основно внесеното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. А сега изменение 76. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се 13 за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, въздържали се, приема се 78 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 вече е прието. 14 за. Против въздържали се, приема се. Преминаваме на 18-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 36. Кой е за? Кой е против? се? въздържали се, отхвърля се. Реги 11 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение едно. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. А сега вече окончателното а, гласуване, както винаги, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли упражниха правото си на глас. Край на гласуването. 56 гласа за, 2 гласа против, 2 въздържали се. И така, 56 за. А сега вече гласуваме за законодателната резолюция. Моля ви за електронно гласуване. Готови ли сте? Край на гласуването. 56 за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравления за Юта Халк. И може да се каже, че наистина това беше една много решаваща стъпка и голям успех за програмата Life. Много, много благодаря на всички колеги е, за това много стегнато, дисциплинирано гласуване, което продължи безкрайно дълго. Благодаря ви много за това, че бяхте тук и участвахте в гласуването. тези, които желаят да напуснат залата, могат да го направят сега. Ще изчакаме за малко. So, ich würde doch bitten, dass diejenigen, die И така, сега ще помоля Онези, които желаят да участват в по-нататъчните разисквания, да вземат местата си, а другите, които нямат възможност да участват е, в по-нататъчната работа на комисията, да напуснат колкото е възможно по-бързо нашата зала, за да можем да продължим, защото сега ще дам думата на докладчика господин Хорст Шнелхарт. Очевидно тези, които не се интересуват от домашните любимци и нямат такива, бързат да си тръгнат. Не съм виждал до сега депутат с домашен любимец тук в парламента. Знае, че не е позволено да. И така, госпожи и господа, става дума за домашните любимци, кучета, котки и порове. Тоест, ако семейство Шмидт искат да заминат е, в отпуска в е, друга страна, в трета страна, е, не само в Европейския съюз, но и извън Европейския съюз, е, заедно с, е, да кажем, Дакела си, какво ще стане. И още преди години стана ясно за това, че са отпаднали вече така, извънредните разпоредби и правила за Великобритания и за Ирландия, тъй като няма такава потребност и в този смисъл са необходими някои изменения. За да можем да адаптираме е, нещата към Лисабонския договор, да уредим въпроса с обозначаването на животните, е, с, е, да приведем нещата в съответствие във всички държави членки. Така че това е, така да се каже, е, първоначалната информация във връзка с е, тези е, регламенти. Става дума за условията за търговия и внос в Съюза, но също и когато ние пътуваме заедно с нашите домашни любимци в други страни в Европейския съюз или извън Европейския съюз. Става дума за специални е, идентификационни е, документи и номера, е, за да осигурим и здравето на животните, но и здравето на околните. Целта, госпожи и господа, за мен и за комисията е, е пътуването с е, домашни любимци да бъде е, по-лесно, да става при облегчени условия. Опитах се да изложа нещата по един много достъпен начин за всички и може би за това поступиха и толкова много изменения, тъй като трябваше е, след това да се съобразим и с е, доста обширния документ, който представи комисията като е, проект за регламент. Наложиха се доста изменения във връзка с издаването на документа за пътуване, във връзка с данните, които трябва да се съдържат в него и така нататък. Собственика трябва да се подпише, т.е. Госп... господаря на кучето или на котката или на, изобщо на домашния любимец, стопанина, също и ветеринара и съответната служба да подпечата. Всичко това е предвидено просто за да няма подправене и фалшифициране на документи. Отклонявам се по един въпрос от предложението на комисията. Има кучета, които се използват при спортни надбягвания с шини знаем, че са постъпвали сигнали за проблеми при преминаване на границата с животните. И тук аз съм предвидил е, известна либерализация е, при наличието на определени предпоставки. Когато има, да кажем, е, удостоверение, което надлежно удостоверява, така да се каже, или някакъв вид документ, който надлежно удостоверява, че става дума за пътуване във връзка с участие в спортна проява, в някакъв турнир. Инак би трябвало да се подават някакви специални заявления, молби. Процедурата е по-сложна, така че струва ми се в този случай ще облегчим живота и на а, а, тези хора. Всички животни, които са били в чужбина и след това се внасят в, на територията на Европейския съюз, трябва да са вакцинирани, знаем това. Но когато става дума за а, животни, а, които са по-млади, е, нямат навършени 12 месеца. Е, знаем, че при тях не се препоръчва вакцинация. Е, в такъв случай е възможно да се пренесат заболявания, които са прехвърлени директно от майката върху малкото животно. Така че е, и при тези животни се предвиждат специални условия, специална процедура, е, като е, след преминаването на границата те изкарват един карантинен период, в който нямат контакт с други животни, с хора. Изключително важно е, естествено, всичко това да бъде точно означено в паспорта на животното. А вторият доклад се занимава с въпросите на търговията. Тук всъщност аз не съм се придържал е, съвсем точно към проекта на комисията. Там е, всъщност се предвижда само е, едно малко изменение. Преди това имаше един срок от 24 часа, в който трябва да се извърши е, съответния е, преглед на животното, след като то превида границата. Сега вече е, се предвиждат 48 часа. Е, така че тук е, е, ми се струва, че ще можем е, да се справим по-добре на практика с този проблем. Става дума за животни, предназначени за продажба на територията на Европейския съюз. Е, това е в общи линии моята информация за вас. И така, благодаря много на Хорст Шнелхарт, казва председателят, който изложи пред нас в кратка форма съдържанието на своите предложения по точка 20 и 21. Да. Най-важните неща, според мен, е да е по-ясен законодателния текст. Не само за професионалистите и ветеринарните лекари, но и за собствениците на домашни любимци. Мисля, че предложенията на докладчика върват именно в тази посока. Измененията на господин Шнелхарт е, са съвсем не малко, над 120. Е, е, очевидно той е инвестирал много усилия и е готов да изготви документ, който да е в полза на много европейски граждани идентификационния паспорт и съответните изисквания трябва да влязат в регламента, за да може да се осигури защита посредством подобни документи. Предложените изключения за това повече от 5 животни да могат да, притежа... да придружават притежателя, ако става дума за изложения или спортни състезания, е добро но трябва да се направи така, че да няма злоупотреби с това изключение. Един възможно вариант на решение е да се иска електронна регистрация. Също така трябва да има и по-добра интеграция на базите данни за любимци в страните членки, така че при спешни случаи да може да се получи информация от други страни членки, да се идентифицира собственика и да се получат други съответно необходими информации. Председателят. Крис Дейвис има думата. You, Благодаря. Искам всъщност само да поздравя докладчика господин Шнелхарт. Нямам какво да критикувам в докладите. Много прагматична, много смислена трактовка. Само мога да го похваля за опитите за опростяване на формулировките. Имам няколко въпроса. А, първо, документа, който ще се изисква, примерно за присъствие на изложба за домашни любимци, достатъчен ли е, за да се приложи клаусата за изключение? И не е ли възможно преноса на животни за цел търговия да се възползват хората, които го извършват от подобни разпоредби? Това ми е интересно да чуя дали има, дали е предвидено. А също, предвиждат ли се е, предвидените регистри, не смятате ли, че означават прекомерно ниво на регламентиране? Е, така е. Има страни, в които подобни регистри ще донесат подобряване на ситуацията. Но ми е интересно да чуя коментарите на колегите, а пък и на комисията по отношение на докладчик. И отново благодарение на доклада и благодарности за докладчиката. Благодаря. Госпожа Роспах има думата. Аз е, е, често пътувам с е, моите домашни любимци и мога да ви кажа, че никак не е лесно. Има страшно много работа, която трябва да се върши по осигуряване на документи за вакцинация. Но много често не, не се налага да преминават домашните любимци граница. И затова въпросът ми е може ли да се улесни е, цялата тази работа по предоставяне на документи и сертификати. Благодаря на докладчикът. Съня, така оставам замислена по въпроса за регистъра на домашните любимци и ми е интересно да видя какво ще се случи с измененията, които намаляват бюрокрацията и ветеринарните прегледи. Например, задълженията за попълване на определени формуляри, а също и начина по който се получава необходимата информация. В... Ние все пак целим да има минимално количество административно бреме. Има начини за електронно обозначаване, маркиране на домашните любимци – и това би било една възможна посока за упростяване на цялата процедура. Мисля, че по този начин може да се осигури проследяване с микрочип и така местните власти ще имат много ясна представа какво се случва. Отново повтарям, текста на докладчика господин Шнелхарт подобрява изключително много първоначалното предложение на комисията, за което му благодаря. Председателят. Благодаря. Сега думата има господин Шнитер. Благодаря. Аз също смятам, че е хубаво, когато хората могат да вземат през граница своите домашни любимци без необходимата, без излишна бюрокрация. Но какво е положението с бяса? Там трябва да помислим. Освен това за глистите. Е, глисти може да има при лисиците, но и носители могат да бъдат и кучетата. 4000 проби са били събрани от лисичи изпражнения и е трябвало в това изследване в Швеция и се е видяло, че наистина а, разпространението на глистите е голямо и то се увеличава. Освен това, това означава, че е, човек не може да бере капини, ягоди от горите, защото те ще са заразени. В страни, в които няма тези паразити, е, тези страни е хубаво да се пазят от тях, да не преминават през граница тези зарази. Така че важно е, е животните да бъдат обезпаразитени, когато минават през граница. Благодаря. Господин Шлютер беше това и сега ще дам думата на комисията. Представителя е от главна дирекция Санко. Колега, имате думата. Благодаря. Предложението на комисията не е безкрайно амбициозно. Те просто се опитват да внесат известна яснота в една тематика, която се регламира, е, регламентира от регламент, който по силата на Лисабонския договор вече е устарял. Та няма предвидени корени разлики и корени промени в регламента, той до този момент действа достатъчно добре. И ако помислим какво беше положението преди 10 години, тогава се провеждаха много дискусии, много трудно се постигаше някакъв напредък. В момента нещата върват много по-добре. И мисля, че всички европейски граждани, които имат удоволствието да пътуват с домашните си любимци, са много по-щастливи, защото са освободени от толкова много бюрокрация, а имат възможност да, си, да осигуряват здравословни условия за домашните любимци. Така че идеята е да се приемат в е, институционалната архитектура след влизането в сила на Лисабонския договор определени разпоредби единни. Господин Шляхард се опитва да направи именно това, да доизясни нещата, да доопрости правилата – правила, които могат да засягат директно милиони европейци, които пътуват с домашните си любимци. Така че сме много доволни от проекта от доклада на господин Шнелхеп. В него се съдържат ред елементи, които ние с удоволствие ще доразработим. Ще работим и в сътрудничество с вашата комисия и парламента и в бъдеще. Благодаря, председателят. Благодаря. Благодаря. А сега докладчикът има думата. Благодаря. Благодаря за хубавите идеи. Благодаря и на комисията за нейното становище. Уважаеми дами и господа, ще отговоря най-напред на въпроса за подправените документи. Според мен не е възможно, почти вече не е възможно да се случи това, защото е, ще имаме подписа на собственика, ще може да сравним подписа на неговия документ за самоличност, ще имаме и паспорта на животното и неговия паспорт, т.е. паспорта за ваксините. Така че това е отговора. Сега на госпожа Росбах. Е, мисля, че ни трябва това, този законов текст. Трябва да имаме определен преглед е, за контролите. И контролите би трябвало да са единни, не би трябвало да имаме разлики в ситуациите. Мисля, че това е важно в регламента имаме заложено изискването за микрочипа. Аз не смятам, че микрочиповете няма да могат да бъдат четени в другите страни. И микрочиповете се признават при транспорта. Там се вижда на кого принадлежи животното. А, освен това, един колега зададе въпроса за базата данни. Зная, че има много заинтересовани кръгове и в парламента, и извън парламента от въпроса за европейска база данни. Нека си представим ако искаме да намалим броя на бездомните животни или пък да намираме изгубени животни, домашни любимци, а тези представи не са реалистични. Не може да се справим с тези проблеми по този начин. Сега, ако всяка котка има своя чип и е регистрирана в база данни, то това ще взриви базата данни. Това не е и нужно. Това не носи допълнителна сигурност, не носи добавна венастойност за базата данни, защото в крайна сметка това трябва да е, това няма да е без пари, ще струва нещо, а и евентуално такава разпоредба трябва, ще трябва да е, ще трябва да е задължителна. Преди време говорихме в Страсбург за, регистри... за регистриране на говедата. Ние и там не може да получим споразумение. Така че, мисля, че да задължим в един законов текст е, всеки собственик на е, домашен любимец да го регистрира за щипи в база данни, мисля, че това е преувеличено. Не мисля, че ще имаме някаква полза от това. Така че аз искам да помоля колегите да помислят още веднъж върху този проблем. Мисля, че такова едно изискване няма нужда да заляга в законовия текст. Председателят благодаря, господин Шнелхарт. Крис Дейвис иска да каже още нещо съвсем накратко. Само въпрос за докладчика или за комисията. Казахте, че 10 е, години са изминали откакто е въведен регламента за улесняване на транспорта на домашни любимци, котки и кучета, невестулки. Имате ли представа колко, колко животни всъщност биват транспортирани по този начин? Има ли някакви данни? Ich glaube, da muss ich die Frage mal an die Kommission weitergeben, denn ich kann das nicht verantworten jetzt. Зная, мисля, че комисията трябва да отговори. Е, трябва да направим разликата за дали за търговски цели, там броят сигурно е по-голям, но в крайна сметка ние тук мислим за разпоредба, с която да улесни пренасенето на домашни любимци. Но ако комисията не може да предостави информация, аз ще се опитам да намеря такава. А благодаря явно Крис Дейвис провокира лавина от въпроси. Госпожа Росбах, имам два въпроса. От господин Шнелхарт чух, че не може всички ветеринари да издават такива документи. Дали това е само германска разпоредба? И втория ми въпрос е, разбирам от полицията в Дания, че те са много доволни от татуировките на ухото защото по-лесно е да се провери татуировката на ухото на едно животно, отколкото чипа. Какво смята докладчикът, господин Шнелхарт? Господин Шнелхарт говори след това комисията, с което приключваме дебата по тази тема. А, първия въпрос го забравих, но втория въпрос за чипа. А, трябва да имаме един разпоредба единно изискване. Сега котката, която е умряла на улицата и е намерена, тя няма чип, сигурно, защото чипът не е задължителен в Европейския съюз. Той е задължителен, ако искам да пренеса животното извън грани, през граница. Тоест, аз не смятам, това не е германско правило, в Първият въпрос, сещам се, това е въпроса за ветеринария. Е, това е нова разпоредба. Като ветеринарните власти трябва да кажат кои ветеринари имат право да издават удостоверение. Паспорта за, за вакцините. Сигурно е, това ще са много хора, много ветеринари, но напоследък имахме много фалшифицирани паспорти, фалшифицирани е, удостоверения. За това искаме да въведем една иерархия. Искаме да предотвратим нелегалната търговия с животни, така може да проследим кой е подписал, кой е издал удостоверението. Просто контролът е, така е по-засилен. А сега комисията има думата отново. Президенте, много бревементе. Благодаря съвсем накратко. Що се отнася до статистиката, нямаме такива данни. Да разбирате, че комисията няма правомощия да нареди е, в, е, да се правят проверки на коли, да речеме, в която има котка или куче и тя пътува от Белгия през Люксембург за Франция. Това е просто невъзможно. Става дума за милиони животни, които пътуват от една страна в друга в Европейския съюз. А, що се отнася до националните регистри за кучета и други, животни, че според нас това е прекалена бюрокрация. До този момент регламента работеше без проблеми. Единственото е, единственият ни проблем идваше от незаконния внос на животни. Тоест е, хора, които е, действаха извън обсека на закона и се опитваха да избегнат контрола, предвиден по закона. А що се отнася до ветеринарите, в предложението на комисията в члени 18 се съдържат изискванията за квалификациите на съответните ветеринари. Що се отнася до е, умения да се поставят микрочипове. Но в края на кращата това е, е въпрос, който трябва да бъде регулиран от страните членки. Те трябва да издадат разрешение на ветеринарите за поставяне на вакцини, за издаване на паспорти на любимците и за слагане на микрочипове. Ще ви съобща срок за измененията до 27 септември. Можете да внасяте изменения, а на 6 ноември ще гласуваме тук в комисията. Е, срока за влизане в пленарна зала още не е известен. И така, сега преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Е, ще обменим мисли с комисията за отравянията с метанол в Чехия и то не само в Чехия, но и в други държави членки. Е, колегата Павел Бок пое инициативата за размяна на мнения с комисията. Очакваме повече информация от комисията за това как на европейско равнище ще се интервенира, за да се успокои ситуацията, за да преодолеем трудностите. Първо ще дадем думата на Павел Бок, а след това на комисията. Колегата Бок има думата. Благодаря. Съвсем накратко ще ви информирам, колеги. Първите две жертви в Чешката република бяха установени на 2 е, септември. Междувременно вече има 23-ма е, е, загинали, 34 са в много тежко състояние в болниците. Имаме отравяне с 26% е, метанол в алкохолни напитки, това е причината всъщност. Е, реагираха много бързо е, нашите компетентни органи в Чешката република. Все още не се знае кой е източника всъщност на тези приготвени с метанол напитки, които очевидно се разпространяват незаконно. За съжаление, случаят придоби трансграничен характер и съседните държави бяха засегнати в е, четвъртък е, и Полша забрани вноса на чешки алкохол в понеделник, е, четвъртък миналата седмица, в понеделник Словакия предприе подобни действия. В Германия се мисли също за забрана на внос на е, алкохолни напитки от е, Чехия. Така че става дума за много важен въпрос, който би трябвало да бъде обсъден тук, защото очевидно нещата е, се развиват на европейско равнище. Въпросът е европейски. Европейската комисия работи с съответния център за контакти в е, Чехия. Ние разполагаме с една система за бърза реакция в подобни случаи, но е, за мен е важно да разберем от комисията и какво бихме могли да направим ние от е, тук, от Брюксел, за да не се стига до една е, дълга забрана на алкохолни напитки от Чехия в съседните държави. Мисля, че сега би трябвало да дадем думата на комисията е, първо, а след това ще има възможност за изказвания. Благодаря, уважаеми депутати. Ще се опитам да отговоря на въпросите повдигнати от изказването. На 10 септември Чешката република съобщи за отравения от злопотреба с метанол в алкохолни напитки. Отравенията доведоха до 23 случая на смърт, потвърдени, и 39 души са в болница. Аз имам цифрата 35 за хора в болница в Чехия, в Польша също. Има установени случаи, два, два случая също са съобщени в Словакия, 8 случая също на леко отравяне. В тези случаи всички, е, всички тези случаи се счита, че са свързани с консумация на алкохол, който идва от Чехия. Е, Чехия е, забрани продажбата на алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 30% и след това подсили мярката, като забрани продажбата на всички алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 20%, 20 от 14 септември. Комисията и страните членки бяха уведомени за тази мерка на 17 септември по съответната система за информиране. Всички алкохолни напитки са съдържани алкохол над 20%, обаче тази забрана не покрива продуктите, които отиват за износ. Освен това, ние не можем да изключиме и варианта, че от Чехия се изнасят фалшиви напитки, където съдържанието на алкохол също е фалшифицирано. Така че е напълно възможно да има износ на такива опасни продукти. В Полша са взети вече съответните мерки с временна забрана за продажба на чешки алкохолни продукти, съдържание на 20% от 16 септември, а от вчера 18 септември в Словакия също е приела подобни сходни мерки. Комисията наблюдава положението съвсем отблизо. Ежедневно получава данни от Чехия, Польша и Словакия от деня, в който бяхме уведомени по системата ЛОЦ. А що се отнася до вашия въпрос за това как е, върват комуникацията между нас и страните членки, мога да ви кажа, че останалите страни членки ние предприехме действия да информираме останалите страни членки за положението. Провеждат се редовни срещи в така наречената комисия по сигурност и здравеопазване. На 14 септември се проведе едно такова заседание после на 17 септември. Там е, присъстват е, служители от е, съответните власти в страните членки. На 13 септември бе подадена информация по организацията по системата за сигурност на хранителната верига. Получихме информация от Чехия и Полша. И е, на 21 ще има отново заседание на Комисията за сигурност на хранителната верига и ще разгледаме този въпрос. На всички заседания до сега подчертаваме необходимостта да се следва принципа на много организирана и навременна информация и комуникация в подобни случаи. Мога също да ви кажа, че чешкото правителство преразглежда мярката днес. също се обсъжда въпроса и на срещата на Корепер днес в съвета. Провела се и телефонна, телефонен разговор между комисар Дали и съответния чешки министр, за да се оцени докъде могат да се простират мярките и какво да се е, предприеме по отношение на износа на алкохолни напитки от Чехия. Също така сме уведомили Чехия, че в случай, че мерките не покрият е, продуктите за износ, комисията ще предприеме съответните мерки в защита на потребителите в останалите страни членки, за да се е, избегнат и да не се налага страните членки да предприемат сами мерки. А що се отнася до Полша, помощта за Чехия, комисар Дали предложи днеска в телефонния си разговор с чешкия министр помощ, без да говори конкретно за това какъв тип може да бъде тази помощ. Това ще се уточни първо от е, Чешката република, които трябва да е, идентифицират къде точно са основните им нужди. Председателят. Благодаря. Доста колеги са се записали е, за изказване. Ири Масталка ще получи прав тази възможност i jako lékař a občan říci, že po... Като чешки е, депутат в Европейския парламент, като гражданин и лекар, е, мога да кажа, че ситуацията е много сериозна. Също време смятам, че компетентните органи все пак позакъсняха с е, действията си доколкото ми е известно, сигнали за алкохолменте в страната е имало доста, от доста време насам, е, а метанолът застрашава здравето, както знаем. Така че е можело и първо да се започне с е, конкретни действия, не непременно веднага с забрана. Струва ми се, като лекар, че е, е, с превенция бихме могли е, да си спестим много заболявания и е, лоши последствия. Така че забавената реакция е, води не само до заболяване, до е, смърт на много хора, но и до економически загуби. Освен това, имиджът на Чешката република страда – би трябвало да помислим за това какви мерки трябва да предприемем по отношение на законодателството, на контрола и естествено да потърсим наказателна отговорност е, на лицата, които са виновни за случващото се. В Европейския парламент е, ние работим по един доклад за новите рискове за здравето, новите опасности и трябва да включим и метанола е, в е, алкохолните напитки. Затова е много важна информацията по случая за нас. Би било интересно да знаем е, кога комисията е била информирана от чешката страна за проблема и какво може да се очаква всъщност от е, компетентните органи в Чехия, в какви срокове? Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Струва ми се, че става дума за е, истинско бедствие, е, което има драматично ни последствия за Чешката република, за много семейства, за много хора и за економиката на Чехия. Освен това, случаят придобива международни измерения. Става дума за изключително сериозна и неприятна ситуация, която ние не познаваме до този момент в историята на нашата страна но същевременно знаем, че в Естония през 2001 година се бе появил метанол на пазара и е, има смъртни случаи през 2002-2004 в Норвегия са загинали също доста хора в резултат на консумацията на подобни напитки. Информацията, която получих от е, е, редица източници в Чехия, говори за това, че нашето правителство е реагирало много бързо. Още на 12 септември е забранена продажбата на алкохол е, в, на сергии, в малки магазинчета, в будки. на като става дума за напитки, които съдържат над 20% алкохол. Освен това, много строг контрол се провежда още от 2011 година. Повече от 40 000 инспекции са е, е, извършени е, не само през 2011, това е само бройката за 2011 година, но и преди това и никога до сега не сме установявали е, вредни за здравето съставки в алкохолните напитки. А, е, доколкото е имало установен метанол, той е, е бил в е, минимални количества в резултат на е, варенето на, е, и дестилацията. През 2009 година в Чешката република 10 милиона метанол е внесен от Германия предимно, а след това и от Русия в следващите години. Става дума за един наистина много сериозен проблем и мисля, че един от аспектите на тази проблематика е свързан и с имиджа на нашата страна. Необходима е активна комуникация, за да и обмен на информация, както и сътрудничество с, с партньорите ни, за да можем да решим проблема. Имам три въпроса към комисията, отчасти и те получиха отговор. Бих искал да знае как до сега и в момента и в бъдеще се осъществява е, сътрудничеството между комисията и съответната държава, в случая Чехия. Как комисията може да окаже помощ за решаването на подобни проблеми в дадена държава член? И на трето място, какви са полуките от кризата с метанола за да е, предвидим някакви е, програми за в бъдеще. Ще дам думата и на госпожа Сузана Ройтова, която е, е бивш министр на здравеопазването. Благодаря. Благодаря. Положението действително е драматично, защото има жертви. Може би ще има и още жертви. Има много хора, които са в тежко положение в болницата. Затова ние се надяваме, че публичните власти ще предприемат съответните е, адекватни мерки. Но позволете ми да кажа също, че Чешката република действа много прозрачно, много открито, което се оценява от нашите партньори. Става дума и за информация и за гражданите, и за медиите, а също и трансгранично сътрудничество с съответните контролни органи. Много се радвам, че системата за, прехвърляне, за предаване на информация в Европейския съюз е Работи много добре, много ясно и е поднесена информацията. А що се отнася до сроковете, нека малко да внеса едни поправки. На 10 септември бе внесена първата информация в системата и, бяха, и беше изнесена в публичното а, пространство. Става, а, а датата, която вие споменавате, е всъщност датата на информацията, която бе изнесена след като загина първата жертва. Надявам е, се и съм убедена, че, Републи... че Чехия е, в момента е, се опитва да направи тотален контрол на целия алкохол, който излиза от републиката и тук става дума и за репутацията. Естествено, ще е, си направим необходимото и за ограничаване на търговията по интернет. Но много е, съм изненадана от начина по който колегата ПЕЦ информира тази комисия посредством писмо. Там се казва, че една част от населението е, от съответния регион – се чувства изоставено от е, собственото си правителство. И за това Европейския парламент трябва да обърне е, е, внимание на въпросата. Аз лично считам, че колегата Боц е поступил не много удачно и се опитва да прехвърли една част от е, отговорността е, на е, правителството върху чужди плещи. Аз не съм член на правителството, но въпреки всичко установявам това. Благодаря. Бих е, била благодарна, ако не се занимаваме с, вътрешния, с вътрешната политика в Чехия. Още веднъж. Мисля, че не трябва да се занимаваме с вътрешните проблеми на Чехия. Колегите, които присъстват тук, сигурно споделят моето мнение, че е, реакцията беше чудесна. Реакцията на господин Поч, че е, това е, изслушване, че това обсъждане се случва днес. Аз съм много благодарна на колегата, защото в крайна сметка наистина това е нашата задача да се занимаваме с тези проблеми. Е, нашата задача е да се занимаваме с фалшифицирани лекарства, с здравето и здравеопазването на нашите граждани. Това е наш приоритет, така е. Ясно ми е, че тук става дума за крим, криминални енергии и не може да ги предотвратим. Ясно е, че престъпниците застрашават гражданите и може много трудно да им попречим. Но какво може да направим? Може да осъществим, да съградим една мрежа от контроли и от възпиращи мерки. Естествено, аз следих много отблизо германските и английските медии, развитието на цялата ситуация. И смятам, че беше правилно да се забрани продажбата на алкохол на 20%. И не съм много сигурна тук по Правя препратка към колегата Масталка. Не зная колко бързо обаче реагира чешкото правителство, защото вся, всеки час е важен и представлява потенциална а, опасност. Това, което казаха колегите от комисията, звучи много добре, но нещата функционират добре, когато страната сама първа подаде сигнал. Чудесно е, че и на Корепер нещата са минали. Е, разговорите с министъра е, могат само да бъдат приветствани, но мен ме интересува следното. От една страна бих искала да имам един времеви график. Тоест, бих искала да знам кога е регистриран първия случай в Чехия, в една болница, да речем, или при някой лекар – кога чешкото правителство за първи път е издало забрана за продажба на алкохол и на второ място, кога е информирало Европейската комисия, мисля, че срокът за такава една информация е 48 часа. И от друга страна ме интересува нещо друго. Колегата от комисията каза, че се предприемат определени мерки, но експорта не е, пре, не е преустановен. Трябва да се погрижим е, неща от е, Чехия да не се изнася, т.е. алкохол от Чехия да не се изнася. Кога обаче ще приложите тези мерки? Мисля, че е добре, че обсъждаме този въпрос. Не зная обаче, не съм сигурна, че в миналото нещата са се случили толкова бързо, колкото бихме искали. И както при фалшифицирането на лекарство, тук става вероятно дума за криминални енергии. Е, престъпниците се опитват да отровят продукти, Е, има ли комисията план заедно с чешкото правителство да, раз, да направи разследване откъде идва тази, това замърсяване, това отряване и дали ще се опита и как ще се опита да възстанови сигурността в Чехия. Благодаря. Павел Пок има думата. Тентократ на uh, uh, Благодаря. Съвсем накратко. Комисията отговори на всичките ми въпроси. Благодаря също за е, желанието да ни предложите помощ. Мисля, че е, това предложение не е свързано с условия. Всичко зависи от волята на чешкото правителство. Благодаря ви. И второ, мисля, че се изказвам от името на всички членове на, на нашата комисия, когато изразявам съчувствие към всички семейства на жертвите и към всички граждани, които в момента се намират в тежко състояние в болницата, единствено защото са консумирали алкохол, в който не са се съмнявали. Нямам какво да коментирам по отношение на личната нападка. Имаше въпроси към комисията. Искам да помоля комисията да им, да им отговори. Vielen Dank, Herr Präsident. Es waren eine Reihe von Fragen, die sich auf, nochmal auf die Chronologie bezogen. Има няколко въпроса, които се отнасят до хронологията. На 10 септември комисията е получила е, известие от е, но Лапиртеролц, това е информационната система на 8 септември всъщност Чешката република е изпратила тази информация. И тази информация, данните показват, че още на 6 септември са били установени така, фактите в резултат на взети проби. След това. Ще повторя това, което вече казах. На 10 септември Сръпата Лорд, системата за предупреждение ни извести за тази информация, която е получена и свикахме първото заседание с засегнатите страни на 13 септември. В, беше заседание в рамките на постоянния комитет за безопасност на храните на хранителните продукти. По въпросите, които зададе е, госпожа Род Перент, дали сме специфицирали е, мерките по отношение на Чешката република? Чешката република наложи забрана на продажбата на алкохолни напитки със съдържание над 20% алкохол. Забраната се отнася до територията на Чешката република. Не са специфицирани видовете е, питиета е, или происхода, просто всички питиета е, с съдържание на алкохол над 20%, всички напитки са забранени. Е, комисарят Дали днес поясни на чешкият министр, че тези мерки не могат да бъдат е, разширени и да обхванат е, и е, продукти за износ в други държави членки. И че ако се налага, комисията ще предприеме такива мерки. До този момент не е извършена спецификация и нямаме такава възможност, поне до момента, да определим обхвата на напитките, които съдържат метанол и които са в опасни количества. Не можем още да установим със сигурност кои напитки точно са засегнати в случая и кои, е, да кажем, е, е, биха могли да бъдат и свадени от обхвата на забраната. Във всеки случай в момента съществува една такава забрана за продажба на напитките с съвършение на 20% алкохол, но тази забрана не се отнася до продуктите за износ. Тоест, Възможно е да се стигне до такава забрана, която да обхване износа и то не само в определени страни, а в, на територията на целия Европейски съюз, но за това ще се мисли и евентуално комисията би могла да наложи една такава мярка. Въпросът е как да идентифицираме криминалната енергия, да намерим източника – до този момент, независимо от това, че се водят е, полицейски разследвания е, и е, се извършват инспекции и контрол на територията на Чешката република, нямаме данни кой точно е извършителя. Така че в това отношение не бих могъл да ви кажа нищо повече и да не можем и да окажем помощ. Става дума за продукти от различни е, така, видове алкохол. Е, марките вече са публикувани. Е, обществеността е уведомена. Но самият източник не е известен до този момент. Е, бе зададен въпрос за помощта, която можем да окажем. Зная, че комисарят дали е предложил такава помощ и съдействие на засегнатите страни. Аз не бих могъл да конкретизирам а, е, повече. Може би става дума за помощ по отношение на лабораторните изследвания, но до този момент все още нямаме конкретни планове за това как точно а, е, можем да окажем помощ, докато не сме а, е, намерили източника и не можем да специфицираме напитките. Ами, нямам думи, казва председателят наистина е, нямам думи. Има още колеги, които поискаха да вземат думата колежката Род Берант. Благодаря, господин председател. Това е, не е, е така, първият сигнал в системата за предупреждение. Е, поне не първият, за който аз изпомням е, и откакто се занимавам с безопасността на храните. И не, не мога да кажа, че съм чак толкова разтревожена за собствения си живот. Аз а, а, си пивам и алкохол, но внимавам с процентите. Но все пак, а, как точно да се уведомяват всички държави членки в случаите, в които има проблеми с хранителни продукти. Може да е случай като метанола, може да става дума за други е, видове рискове. Едва на 8-9 септември Чешката република е подала сигнал към информационната система, макар че първите случаи са известни няколко дни преди това. Така че това забавене не ми е известно по какви причини е станало. И нека да видим как изглежда тази забрана на продажбата на алкохол, на напитки съдържащи повече от 20% алкохол. Е, това някакси ми се струва абсурдно. Добре, е, правим забрана, за, е, която се отнася до пазара на собствената ни страна, но също времено не забраняваме износа на въпросния вид продукти. Е, това просто не го разбирам, наистина. На, на 13.9 е имало заседание и аз мятам, че след като на 13 е било заседанието, на 14.15 най-късно е трябвало да бъде издадена една такава забрана от комисаря Дали. А днес е 19. И аз наистина казвам на представителя на комисията, утре очакваме да бъде издадена една такава забрана за продуктите за износ от Чешката република. Защото не можем да поемем отговорността за здравето и живота на хората, ако се окаже утре, че има смъртен случай в резултат на изнесено Чешката република алкохол поради съдържанието на метанол, как ще гледаме гражданите в очите? Играем си на руска рулетка, очевидно, с живота на хората. Не можем да поемем тази отговорност и много настойчиво моля комисарят дали да вземе съответните мерки, така че забраната да бъде издадена. Благодаря на колежката Род Бернт. Колегата Масталка е следващият оратор. е, пане předsedo. Благодаря, господин председател. Искам да задам един допълнителен въпрос след изказването на представителя на комисията. Първо, позволете ми да кажа, че не смятам, че Тук е, става въпрос за вътрешна политика, свързана с регионални избори. Ние е, поставяме тези въпроси, защото става дума да бъдат защитено здравето на европейските граждани. И нека да задам въпроса на Европейската комисия сега. Каква е разликата между това да се внесе определена информация в системата за алармиране – на 8 септември и е, факта, че е, тази информация станала достъпна чак след е, два, е, два дни. Как обяснявате тази разлика във времето? Чия е вината, е, че е, информацията е станала обществено достъпна едва след два дни, след като е била подадена? И аз също се присъединявам към съчувствията, изказани на, от моя колега към семействата на жертвите. Госпожа Ройтова. Благодаря. Искам само да дам отново е, датите на 6 септември е починала една двойка, които са консумирали алкохол на едно празненство и след аутопсията се установило, че става дума за алкохолно отравяне. По същото време започва да става ясно, че има и други жертви. Не е възможно толкова бързо да се подаде информация за всички случаи. Информация може да се подаде само за случаите, които, по които диагнозата е била напълно изяснена. А, много често се случва в края на кращата да има проблеми с съдържанието на метанол в спиртни напитки във всички страни членки. Така че мога да кажа, че Чешката република е подала сигнал едва когато дефинитивно е било доказана причината за смъртта след аутопсия. Защото а, знаете, че е имало случаи, примерно, и на а, фалшива тревога. Много добре помните какво се случи с а, забраната за вноса на краставици преди известно време в Европа. Така че ние действахме е, адекватно и в рамките на вътрешния пазар трябва да се прилагат пропорционални мерки. Затова се радвам, че комисията е оставила на Чешката е, република правото да решава за продуктите си за износ. Във всички случаи мярката е напълно адекватна. Děkuji. Já bych chtěl jenom zopakovat jednu otázku, na kterou tady odpověď. Един въпрос искам да задам и по-скоро да повторя, защото не чух отговора. Съществува директива за трансграничните опасности и заплахи. Искам да попитам каква е полката, която можем да си извлечем за нашата законодателна работа. Ние не сме изпълнителна власт, ние сме законодателна власт и каква полука можем да извлечем. Европейската комисия би могла евентуално да ни каже има ли е, как, някакви заключения, които можем да направим? Можем ли да си извлечем пулки, които да ни подпомогнат в бъдещата ни законодателна работа? Всичко, което можем да извлечем като изводи от ситуацията, би следвало да ни помагат в законодателната работа по-нататък. Ние имаме тази система за ранно предупреждение – и видяхме какви пропуски има в рамките на системата. Ние разбрахме, е, че съществуват такива пропуски. Сега тук става дума за един уикенд. Понякога обаче часове и минути са важни, а, а пък когато има разстояние, време, а, е, времево разстояние от един ден, то това е важен въпрос. Може би трябва да имаме специално обсъждане по този въпрос, защото всяка минутка, всеки час е ценен. Хора са умрели. И то доста. А що се отнася до забраната на експорта, на износа, много неща вече казахме. Искам да дам думата на комисията да отговори на повдигнатите въпроси. Моля, комисията има думата. Dankeschön. Ich möchte das nochmal klarstellen. Es wurde auch schon gesagt. Нека изясна. На 6 септември са взети проби. А сигналите в системата на, за ранно предупреждение са поступили от страна на Чешката република, са поступили два, два дена по-късно. Тоест, пробите са взети на 6 и не всяка проба се поставя в системата за ранно предупреждение. Тя първо трябва да бъде потвърдена. Тоест, е, Чешката република е трябвало наистина да направи една, да извърши един анализ. За това също трябва време. Това е, това е факта. Какви полки може да си извлечем от този случай? Докато този случай не е приключил, докато не знаем как, е, как се е случило това замърсяване, дали е организирано, дали е умишлено, дали е случайно, аз не мога да отговоря на този въпрос. Е, това е извън моята компетенция. Не зная как бихме се справили с подобни случаи в бъдеще, но трябва така или иначе, за да отговорим на този въпрос, трябва да имаме цялата картина. Не съм си записал друг въпрос, а моля за извинение, ако съм пропуснал нещо. Председателят. Добре. Това е... С това всъщност приключваме обмена на мнения по този тъжен повод. Аз също се присъединявам към, към изразените съболезнования към а, хората, които са загубили близки. Аз а, ще изготвя и писмено изявление по този по повод. Благодаря на господин Пак, че помоли да включим тази точка в, днешния, в дневния ред. За мен също е, беше обогатяване факта да говорим по този въпрос. Благодаря и на комисията, че ни предостави тази информация. Нека се надяваме, че е, повече хора няма да бъдат е, застрашени от този случай. Благодаря за дискусията, благодаря на комисията. И с това приключваме днешния работен ден. Утре ще продължим в 10 часа, а координаторите ще се срещнат един час по-рано. Благодаря.